Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a... Колеги, ако обичате, вземете местата си да започнем. Предполагам, че и други ще идват следващите няколко минути, но мисля, че е добре да започнем, както е по график. И така, скъпи депутати, дами и господа, удоволствие за мен е да ви приветствам с добре дошли на това изслушване на тема Европейската прокуратура и, е, и Евроюст. Тук е, на трибуната е господин Ари, който е изермен, заместник генерален директор на администрацията на Министерството на правосъдието и правоприлагането. Е, госпожа Ангебар Гресле, която е председател на комисията КОНТ, Добре дошли. Е, е, колегата ми също така ми е Силвия Иван Кауфман, активен член на комисията Либе по това досие. Господин Николас Франсън от е, Холандското председателство, който е председател на работната група по регламента ЕПО. И накрая госпожа Александра Жур Шредер от Европейската комисия. Тя е изпълняващ должността директор по, на Генерална дирекция наказателно право да спомена, че тук присъства група австрийски журналисти. Е, добре дошли са. Техен домакин е нашия добър колега Хайнс Бекър. Е, предполагам, че днес ще бъде интересно за вас е, може би е не толкова вълнуващо за докладът е по съответно у дома за това, но и така е, създаването на ЕПО е важна стъпка за създаване на европейското пространство на, на правосъдие и засилване на естеството и за борба с е, финансови измами срещу интересите на Европейския съюз. От е, приемането на предложението на комисията от е, юли 13 година парламента е, призовава съвета да гарантира прозрачност и демократична легитимност, като е, постоянно информира парламента, и е, това е всъщност е, предусловие, за да се гарантира съгласието на парламента за приемането на регламента ЕПО. До сега парламентът е приял две резолюции е, през март 14 и март 15, където се набляга на необходимостта да имаме един независим и ефективен, една независима и ефективна прокуратура, Европейска прокуратура, която да гарантира висока степен на защита на правата и, и е, интересите на ЕПО и националните органи. В това отношение ЕПО би трябвало да има е, правомощие, е, за да решава и въпроси свързани с финансови измами срещу Европейския съюз и неговите финансови интереси, които е, всъщност са изложени в е, директивата за борба срещу финансови измами, така наречената ПИВ директива. Приемането на тази директива също е предварително условие, за да дадем съгласието си приемане на регламента. Както знаете, преговорите по ЕПО в съвета е, са в ход е, и е, все още предложението на комисията претърпи промени. ЕПО ще бъде едно, един колегиум, е, който е съставен от европейски, един европейски прокурор прокурор е, от всяка държава членка, е, организирани в е, постоянна камера, която ще има съпътстваща правомощия с тези националните прокуратури. За за парламента засилване на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси по, чрез и по линия на Евроюст е, е, е, до сега е била една история на успех. Е, съдебният аспект на борбата срещу престъпността е, е, от съществено значение, за да гарантираме зачитане на основните права и по-специално е, правата и гаранциите на, за, на, на заподозрени и обвиняеми. Е, е, разбира се, трябва да направим ясна е, разграничаване между е, ролите на трите агенции, които са засегнати и които работят за защита интересите на финансовите интереси на Европейския съюз. Това ще е основната тема на тази сесия. За парламента ЕПО би трябвало, регламента за ЕПО трябва да предполага, да, да предоставя една е, така е, последователна правна защита за, за подозрени и обвиняеми възоснова на правната рамка на Европейския съюз и процедурното право е, наказателно е, и наказателното право на Европейския съюз. Разбира се, е, номинирането на компетентен е, съд, е, съд на, съдът на държава членка или съдът на Европейския съюз е сложен въпрос, който ще така фокусира вниманието и по време на това изслушване днес. За мен е удоволствие да приветствам Холандското председателство, които са представени тук на доста високо равнище и по-специално господин Ари Изерма Хаман, който е заместник генерален директор на Министерство на правосъдието и правоприлагането и представя Министерство на сигурността и правосъдието на Нидерландия. Имате думата. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. В началото Бих искал да се извиня поради факта, че министър Ван Дерстор, настоящия председател на съвета по ПВР, не може да присъства на днешното изслушване, тъй като има неотложни ангажименти в Хага. Каква е основната тема на днешното изслушване? Тя е Европейската прокуратура. Мисля, че ще се зарадвате да чуете, че холандското председателство успя да постигне солиден напредък в хода на преговорите. Естествено, стъпихме на положените основи от страна на предишни председателства. И ако трябва да съм скромен, мисля, че имаме един добър успех. почти стигнахме до споразумение относно, относно общите разпоредби и персонала. Това се случи преди съвета по ПВР на 11 март. Същото въжи и за термина оперативни разходи. След съвета по ПВР, за който говорих, разговаряхме и за системата за управление на делата в рамките на прокуратурата. Говорихме за защитата на данните по силата на пакета защита на данните, както и по една тема, която се определя с термина транзакции. Някои държави членки изразяват притеснения относно евентуалното възникване на стълкновение, на, на, на конфликт между националните правни системи и е, Европейската прокуратура. Тук е, имам предвид основно защитата на данните. Ще продължим да работим по този въпрос. Ще трябва да продължат разговорите на политическо ниво. След съвета по ПВР на 9 юни ще представим онова, което вече сме договорили, като един частичен общ подход и ще прехвърлим досието на словашкото председателство. То ще се опита да приключи преговорите. Мисля, че е важно да не се забравя че досието е изключително сложно. Тук има различни позиции, има категорични виждания. Европейския парламент и на националните парламенти имат също своите виждания. Нашия парламент, холандския парламент, следи отблизо работа по това досие и все още проявяваме критично отношение относно Европейската прокуратура. Искам да кажа, че работата в съвета тече в дух на сътрудничество и ние смятаме, че трябва да се създаде такава Европейска прокуратура, че да може в нея да участват максимално голям брой държави членки. Това смятаме, че ще е от съществено значение за ефикасността и доверието в бъдещата Европейска прокуратура. И ето защо трябва да работим така, че да може е, Европейската прокуратура да играе наистина съществена роля, що се отнася до справянето с измамите в Европейския съюз. Всички делегации в съвета внимателно са проучили резолюциите на Европейския парламент. Препоръките на парламента до сега винаги са взимани предвид по време на преговорите. Вярвам, че днес е, ще чуем информация за онова, което вече е постигнато в хода на работата и по време на нашето председателство. В заключение искам да кажа, че очакваме едно интересно изслушване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва Клод Мораес. Стигаме до първата работна сесия компетенциите на Европейската прокуратура във връзка с правенето на с престъпления насочени към финансовите интереси на Съюза. Първо думата ще има госпожа Ингеборг Гресле, която е председател на комисията по бюджетен контрол. Имате думата за 10 минути. Благодаря. Благодаря наистина за това, че тази толкова важна тема е, сложна, е включена в дневния ред. Мисля, че непрекъснато говорим за това и това е признак, признак за е, значението на тази тема и ние оценяваме усилията на Нидерландското председателство е, по тази тема. Е, оптимист е, съм и се радвам е, за изхода на, на преговорите. Надявам се, че по време на словашкото председателство ще приключат преговорите. От много години очакваме това и така че вашата роля като ротиращо председателство е от решаващо значение за придвижване на това досие. И така, разделихме го на две. Това досие ние сме с докладчици с Ропеш Агилар. Е, активно участвахме в работата и радвам се, че и двете комисии работят заедно. Е, защото двете, форми, е, двете теми са свързани. Е, регламента за ЕПО и директивата ПИФ за защита на европейските финансови интереси. Те са тясно взаимосвързани, тъй като директивата ПИФ всъщност разписва материално-правните правомощия на Европейската прокуратура. Важен тук е член 17 в сегашния член, в сегашния текст, вариант на текста, който който описва е, именно и тази връзка. Е, и се радвам, че успяхме да разделим двата подхода и е, да, да ги е, вложим след това в е, директивата ПИФ. Е, по този начин е, ПИФ е, ще има по, тази, по този начин ще има много по-важна роля при съвместното вземане на решенията директивата ПИВ, важно е, именно е, тази, е, е, този дуализъм, така да се каже, в е, е подхода да се запази в директивата ПИВ. Ето защо е, с. Е, сме доволни за момента с а, е, това, което имаме пред себе си а, по като текст вече след преговорите много от, в много отношения се доближават позициите ни, просто защото те са продиктувани от разума. Разбира се, трудности има, но се надявам, че ще бъдат преодолени. Връзката между трябва положително да оценим това, което е, е ролята на държавите членки, е, е, съвместното действие с ЕПО, е, защото на това е наблегнато в текста, в проекто текста, защото се надяваме, че по този начин държавите членки няма да бездействат при борбата, в борбата с финансови измами, особено когато става дума за пари на Европейския съюз вече поставени са допълнителни условия в сегашния текст е, в е, член 17, 18, 20, 22 и А. Особено проблематичен за нас е, е, е разпоредбата 23Б, където се казва, че е, може да има и други е, щети, които е, са не по-малко е, значими от финансовите интереси, засегнати от, от дадено престъпно деяние. Вече тук става дума за проекти с час процента на съфинансиране от 50 или по-малко процента, случаи на контрабанда, особено е, така ни е, смущава е, връзката в 11 член, националната връзка, както се казва, там, където националните прокурори трябва да се, да се занимават само с случаи и дела в собствената си държава членка, би трябвало е, европейския прокурор да може да помоли, да се обърне към е, главния прокурор на на страна, да даде, да има да, на, е, така отношение и поглед върху конкретен случай, който и да предаде информацията за това на своите колеги в Apple в момента остава нерешен само един въпрос, именно въпроса свързан с ДДС който е особено е, сложен и тежък за държавите членки, но трябва системно да, да работим по него. Друг важен въпрос е, е важни, общите дефиниции, общите е, приложения, общите определения за финансова измама, за изпиране на пари и така нататък. Важи, втория важен елемент е залагането на общи минимални стандарти за, на санкции за е, тежки престъпления над определена граница би е, трябвало е, тези е, е да има някакви, да се заложи някакъв прак, е, е Основен е, въпрос е, е ДДС. Е, ние бихме искали да се включат такива, да се включи това в текста или да, има, да се включат случаи, когато засегнатите са членове на или работят в институциите. Когато помислим, разглеждаме ЕПО и ПИФ заедно, можем да видим какво трябва да се направи в бъдеще за по-ефективна борба с финансовите измами трябва да се раздели тази финансова измама на няколко нива. Този въпрос се разглежда от комисията Либе, правните основания, които се третират в член 325, член 83. Това е ако е, остане този е, член, би трябвало да няма никакъв опт-аут, а сега имаме поне три държави членки, които е, могат да се ползват от, от опт-аут. Иначе имаме множество паралелни процедури и правни системи в отделните държави членки, което е много, за мен е отрицателно, има отрицателно значение за е, бъдещата работа на и, и прилагане на директивата ПИВ. Е, съществува и опасност е, при ЕПО някои държави членки да не участват. Тук се крие втора опасност, допълнителна опасност от разпокъсаност. Има и разпокъсаност между отделните институции. Сега например, Олаф. Тук възникват редица въпроси, на които трябва да намерим отговор. В бъдеще как ще бъде вътрешно организиран Олаф? така че на територията на Европейския съюз да няма два различни, е, две различни системи за защита на финансовите интереси и как ще е, действа е, ОЛАФ при трансгранични случаи при прилагане на конвенцията ПИФ или член 93, трети този въпрос също е важен. Как ще работим с Олаф нататък, ако някои държави членки ще участват в е, ЕПО, други не. Тук е, отново трансграничните случаи ще ни създават е, проблеми. Предстои ни много работа, но за да приключа положителна нотка, съвместната работа между ЕПО и ОЛАФ. Е, е, това е засегнато в текст 57А. Е, тук Олаф може да пази своето, своите права на разследване, докато ЕПО няма да има такива. Ще трябва да помислим за допълнителни норми, нещо, което мисля, че може да има нашата подкрепа, е, колкото до преговорите по директивата ПИВ. Е, аз не съм песимист по отношение на все още открите въпроси по ПИФ, но ще се обърна към света и ще помоля нещата, по които вече сме се споразумели, както, например, въпросите с ДДС, да се смятат за приключили, да се затвори страницата и да не а, ги а, поставяме на разискане отново. Колкото до праговете, а, там а, имат трудности. Разбира се, е, целта във всичко това е да организираме работата си така, че да няма е, разхищение на ресурси. Е, сега ние имаме своята роля да контролираме нещата, но в крайна сметка топката е в полето на съвета. Благодаря. Силви Ван Кофмен ще говори от името на Лопес Агюлар, който е са докладчик за Либе по директивата. Силви Вон участва активно по този въпрос в качеството си на заместник-председател на парламента. Имате думата 10 минути. Своето изказване те ще вземе отношение по някои от въпроси. Благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, съ докладчика по ПИВ е, Лопес Ангелар не може да присъства днес, е, така че аз конкретно по този въпрос, директивата ПИВ, ще кажа няколко неща относно позицията на нашата политическа група. Държавите членки, е, губят милиарди а, е, чрез ДДС и друг и, е, а, е, начини а, годишно а, поради организирана, актове на организирана престъпност. Затова това предизвика а, и необходимостта от тази директива. А, все още обаче съществуват различни норми а, и начин на борба с финансовата измама, изпирането на пари и корупцията. И а, наказателно-правните мерки са различни в държавите е, членки. Е, слабото звено са и системите за е, контрол и проверка. Освен това, доста сложни са трансграничните случаи и в това отношение нашата съвместна работа, сътрудничество между данъчните власти не е на ниво, не е достатъчно. Ето защо смятаме, че неразбираемо е е, преговорите по наказателно-правните е, е, наказателно-правната борба срещу финансовите измами не е, получила достатъчно време и до сега, защото в крайна сметка гражданите, които си вършат съзнателно работата, биват ощетени от всичко това и в техен интерес трябва да работим в Искам да засегна няколко аспекта от текущите преговори по въпроса, които са важни за нашата група. Приоритет е да има европейски норми, наказателно-правни норми за, срещу престъпление срещу финансовите интереси на Европейския съюз. Тези правила трябва да са силни, ясни и максимално хармонизирани това изисква една неразривна връзка между директивата ПИФ и Европейската прокуратура. Ние искаме Европейската прокуратура като предварително условие да поставя това за своите правомощия. Би трябвало да се дефинира точно правомощията и, а именно разследване и повдигне на обвинение бих искала да кажа, че за нас е, приемането на директивата ПИФ е такава една предпоставка за възможно е, съгласие, за да дадем съгласието си за Европейска прокуратура. Второ, е, социалисти и демократи винаги са били за това да се включи да се счита ДДС като източник, сериозен източник на постъпления към бюджета на, на Европейския съюз, това означава, че трябва да се разглежда, да се отдаде, да се е, обърне достатъчно внимание на този въпрос от гледна точка защита финансовите интереси на Европейския съюз. На 8 септември миналата година се взе решение, е, че между е, е, ДДС в държавите членки и финансови интереси на, на, на Европейския съюз е, съществува неразривна връзка. В бъдеще една е, Европейска прокуратура трябва да има правомощия за разследване и повдигне на обвинение и в това отношение за финансови измами, свързани с ДДС. Тук обаче текста сега не предвижда достатъчно гъвкавост. Третия въпрос. В директивата ПИФ би трябвало да има ми, минимални е, е, задължителни е, санкции за въпросните правонарушения. И само в такъв случай ние ще е, подкрепим текста. Такива минимални е, санкции се съдържат и в други документи, в други инструменти, като например този за борба с търговията с хора където няма действителна хармонизация на европейско равнище. Това, дами и господа, са трите най-важни момента за мен. Мисля, че с твърда решимост трябва да се борим с организираната престъпност и по-конкретно с така наречената кръгова измама с ДДС. И е, се е, насърчаваме нашия съдокладчик е, Гелар да е, продължи да работи в този дух. Благодаря, Силавия. Николас Франсен от Холандското председателство той бе председател на работна група в съвета по регламента за прокуратурата. Заповядайте за 10 минути. Благодаря, господин председател за поканата, която правите към нашето председателство да участваме в заседанието. Няколко думи по въпроса за правомощията на прокуратурата. В качеството си на председател, който ще е още 47 дни на работа на работната група в съвета, искам да подчертая в самото начало, че Холандското председателство разгледа доста въпроси от 1 януари насам, но не и по конкретния член за правомощията на прокуратурата, която е тема обсъдена преди началото на нашето председателство. При все това, сегашният текст за е правомощията на прокуратурата, който е в документа в края на Люксембургското председателство с сигнатура 15100 черта 15, се основава на идеята за споделени правомощия между Европейската прокуратура и националните прокуратури. До голяма степен тази идея се основава на практически съображения. Много трудно и време емко би било, ако всеки, всяко едно дело, което се разглежда от прокурора, трябва да се предава на Европейската прокуратура особено ако местният прокурор е в състояние да работи ефикасно и да приключи случая сам. Също, в самото начало на разследването човек не може да знае дали делото е в хипотезата на директивата ПИВ и дали касае само национална измама или не. Ако делото е свързано с директивата ПИВ и това се основи на по-късен етап, няма логика Националния прокурор да спре дейността си и да предаде делото на Европейската прокуратура. Дребните престъпления също трябва да бъдат споменати в тази връзка. В някои държави членки може да има хиляди дела, свързани с контрабанда на малки количества алкохол всяка година. Контрабандата на бутилки водка на границата между Белорусия и Польша доста често се дава за пример. Всеки подобен случай представлява евентуално нарушение по директивата ПИВ. Но много неефикасно би било, меко казано, всички тези дела да се прехвърлят на прокуратурата, Европейска прокуратура. Също каса и някои митнически нарушения. Всички тези аргументи подкрепят идеята за споделени правомощия между националните органи и Европейската прокуратура. Но последната има примат, що се отнася до разследването на дела по директивата ПИВ. Европейската прокуратура следва да получава информация за всички случаи, свързани с ПИВ държавите членки и може да реши да ги иземе от националните прокуратури или не. Както е записано в член 20, има изключение към това право на прокуратурата. Най-вече случаите свързани с, с накърняване на финансови интерес на стоеност под 10 000 евро, те си остават национална компетентност по принцип, освен ако няма отражение върху Европейския съюз или пък обвиняемите не са служители на Европейския съюз. Европейска прокуратура винаги има право да изема всички важни дела, свързани с ПИФ. Това не трябва да го забравяме. Председателството е убедено, че това гарантира балансирана и ефикасна система на правомощия, при която Европейска прокуратура запазва цялостния контрол при прегледа на делата, свързани с ПИВ, а също времено може да се съсредоточи върху най-тежките деяния. По този начин държавите членки могат също да решат да разглеждат дела, свързани с пив по друг начин, ако той е по-ефикасен. Например, чрез налагане на административно-правни санкции. Що се отнася до правомощието на Европейска прокуратура рационни материя, както каза вече госпожа Гресли, член 17 гласи, че след като бъде прията директивата ПИВ и като влезе в сила, тя ще определи компетентността, правомощията на Европейската прокуратура. С други думи, тази прокуратура ще разследва престъпни деяния, които засягат финансовите интереси на Съюза, европейски измами, включително и измами, извършени по линия на криминал, на организирани престъпни групи. Така налечените свързани престъпления също са обхванати от тази разпоредба. Европейската прокуратура може да разглежда и тези престъпления. Това е родено в член 20, алинея 3, освен ако максималното наказание за престъплението по ПИВ е по-малко от максималното е, наказание за неразривно свързаните престъпления. освен ако тези престъпления не са били използвани за извършване на престъплението по ПИВ. Или, както госпожа Креселя каза, накърняването на финансовите интереси на Европейския съюз не превишават вредата за други пострадали деца. Друг е дали тук се включва ДДС или не. И на последно място, при несъгласие между Европейската прокуратура и националните органи, последните имат правото на последна дума. По основния въпрос дали измамите с ДДС ще бъдат включени в директивата ПИВ или не, това е в отговор на въпрос на госпожа Греслер, все още не е взето решение по него, но Холандското председателство проведе три заседания на експертите по този въпрос, за да види дали не може да се намери решение и ще представи констатациите от тези заседания на съвета по вътрешни работи и правосъдие на 9 юни. Идеята е по този начин да се положи основата за начало на преговори с Европейския парламент. време и тук искам да ви предупредя за следното, стана ясно, че все още има доста противопоставяне сред голям брой държави членки срещу включването на ДДС измамите. Искам да подчертая, че тези държави членки по никакъв начин не успорват необходимостта от по-сериозни мерки срещу тези измами, но те смятат, че има по-ефикасни средства за борба с тях. Най-често това включва набор от административно-правни мерки и наказателно-правни мерки. В заключение благодаря още веднъж, господин председател, за поканата и за вниманието. And we now move to the final presentation in благодаря. Стигнахме до последната презентация в рамките на първата работна сесия. Представител на комисията днес е Александра Жур Шродер, която е изпълняваш длъжността директор в директор по наказателното право в Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за това, че давате на комисията последната дума. Обикновено ние сме първи. Сега имам предимството да обобщя. Естествено, това води до факта, че онова, което вече е казано, няма нужда да се повтаря. Няколко думи за правомощията на прокуратурата, директивата ПИВ. Подготвила съм диапозитиви. Нека да ви напомня, преди да премина по същество, че е, днес е, се говореше за това дали става дума за изключителни правомощия или за съвместни правомощия. Първоначалното предложение на комисията беше Европейската прокуратура да има изключителни компетенции. Надявахме се, че това понятие ще бъде възприето. Аз подкрепям казаното от госпожа Гресленова, което се предлага в момента, по никакъв начин не ни улеснява. Макар, че много разговаряхме с съвета по този проблем и чухме позицията на съвета, що се отнася до е, материално-правните компетенции на, на прокуратурата. Ние смятаме, че те трябва да проистичат пряко от директивата ПИВ и не трябва да има списък с правонарушения в регламента за ЕПО, тъй като става дума за нещо динамично. Аз съм разговаряла с държавите членки е, и съм повдигала въпроса дали е, този подход на комисията, е, основан на директивата ПИВ, няма да, да наруши договорите. Тук се повдига и въпроса за единодушието. Е, мисля, че няма правни пречки да се използва тази техника, именно да има директива, която да определя правомощията на Европейската прокуратура. Госпожа Кауфман заяви, че има нужда от европейска рамка за закононарушения, които могат да бъдат определени като накърняващи финансовите интереси на Съюза. Аз съм съгласна. Е, изминаха вече 4 години, имаме нужда от е, съвременна рамка за защита на финансовите интереси на Съюза. Тук трябва да спомена няколко аспекта. На първо място, все още работим възосновата на един наказателно правен инструмент, е, който е от 95-та година, т.е. малко е устарял. Е, знаете, че сега се починяваме вече на Лисабонския договор. Имаме нужда от е, ясна дефиниция на това какво представляват закононарушенията или престъпленията. Трябва да видим освен това как се е развило е, престъпното поведение през последните години. Освен това, ясно трябва да се определи какво означава държавен служител. За съжаление, понякога подобни престъпления в рамките на директивата ПИВ се извършват от държавни служители, тъй като те боравят с държавни средства. Санкциите също могат да играят важна роля в наказателното право на Европейския съюз. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че комисията в своето предложение за първи път предлага въвеждането на минимални санкции – тази концепция обаче беше въведена май е, доста рано за парламента и за съвета. Тя нямаше как да бъде прията на този етап. За нас това обаче е жалко, тъй като щеше да има възпиращ ефект. И накрая нещо, което е много важно. Тази директива съдържа и правила относно давността. Това е нещо ново, нещо изключително интересно в рамките на наказателното право на Европейския съюз. Ние не го правим заради самата иновация, а защото е, тези престъпления много е, често са свързани с определени времеви рамки и трябва да имаме ясни правила. Директивата ПИВ съдържа цял каталог с е, закононарушения. Там има е, информация за това какво представлява измамата. Има и нови понятия за това какво може да бъде а, е, наречено а, дейност, определена като измама, например при изфояване, когато един държавен служител борави с обществени средства, знаете, че има подобно изкушение. Говорим за корупция, говорим за пране на пари, всичко това са сродни понятия. Всички тези закононарушения засягат финансовите интереси на Съюза, засягат приходите и разходите в Съюза, така че трябва да има цялостна рамка за действие. Моля да пуснете следващия диапозитив. Няма да изнасям лекция относно ДДС, тъй като повечето от ораторите вече се изказаха по този въпрос. Искам да кажа няколко думи обаче е, във връзка с, с е, това какво смята комисията. Е, за нас ДДС измамите засягат приходите в Европейския съюз и съответно са свързани с финансовите интереси на съюза. Много се радваме, че Европейския съд потвърди позицията на комисията такава каквато тя е изразена в, в предложението на комисията. Ние смятаме, че имаме сериозни правни и политически основания и с тях можем да защитим своята позиция, именно да се, включи, да се включат ДДС измамите в директивата. Смятаме, че те засягат финансовите интереси на, на Съюза. Ние смятаме, че е логично в директивата ПИП да се включат и ДДС измамите. Аз е, бих задал един въпрос днес и бих се въздържал от даване на окончателен отговор, именно как да се включат е, ДДС измамите, да се включат самите ДДС измами и конкретните случаи в директивата или и това може би е малко по-уместно, да се ограничи приложното поле на директивата само до много сериозни ДДС измами по този дебат не мога да дам окончателен отговор днес, но мисля, че трябва да поговорим по проблема, след като се поднови тристранния диалог, да се надяваме, че това ще се случи. Мисля, че ние трябва да намерим сериозни критерии и стандарти за това какво представлява сериозната ДДС измама. Е, има ли нужда от е, дефиниция и отново казвам какви са стандартите и какви са праговете тук. И така стигаме до последния ми диапозитив. Тук става дума отново за ДДС измамите. Регламента за Европейската прокуратура и директивата ПИФ. Как да се съчетаят нещата тук? Отново не бих дала отговори на тези въпроси, по-скоро бих задала въпросите в чист вид, бих ги представила на вашето внимание. Първи въпрос е следния. Трябва ли да се прави разлика между приложното поле на директивата ПИВ и е, правомощията на Европейската прокуратура, що се отнася до ДС измамите. В един идеален свят ние смятаме, че приложното поле трябва да е идентично, но може да има естествено е, уточнявания тук в хода на разговорите между законодателите. Не би било добре, според нас, е, да се използва понятието трансграничен. Ние смятаме, че, че този критерий за, за трансграничността трябва да се използва по-скоро в хода на самия процес възниква и въпроса дали Европейската прокуратура трябва да има правомощия по ДДС и измами, които засягат няколко държави членки. Искам да кажа, че тук търсим разумни решения, които в крайна сметка да запазят допълнителната полза от предложението на комисията и по регламента, и по директивата. Мисля, че вече съм говорила над 9 минути, така че ще приключа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря всички. Вие сте е, пределно кратки. Аз винаги проявявам известна строгост към комисията. Сега трябва да ви благодаря. Благодаря на всички, че говориха толкова сбито. Сега ще имаме възможност за въпроси и за, за отговори. До сега никой не се е записал, между другото. Това е въздействието на Комисията по бюджетен контрол. По някакъв начин сте ни омагьосали. Обикновено има хора, които искат да се изкажат. I mean, I have to say the presentations were very concise and informative, so I don't know. Ами, презентациите бяха пределно и ясни и доста информиращи. Барбара е първа, заповядай. Do it only for you, Claude. Само заради теб ще го направя. Клод. Това, което искам да знам е, дали не, тук не сме свидетели на едно връщане назад или по-скоро за обикаляне, за избягване на един много амбициозен проект от 86-та година, по, по член на 86 от договора, който препоръчва транснационални компетенции за такива органи. Европейския парламент обаче няма достатъчно е, правомощия или възможност да, е, даде свой, представи своите становища. И се питам каква е функция, какъв е смисъл на всичко това. Защо е, говоря за едно връщане назад? Защото постепенно, с времето, изглежда, че Европейската прокуратура се превръща на, е, в копия на Евроюз, вместо да бъде едно действително оперативно, е, оперативен орган, който да контролира и да координира националните прокуратури и техните дейности. Може би греша, но бихте ли е, потвърдили, бихте ли казали дали сте съгласен с моята констатация или не? Защото мисля, че това, на което сме свидетели в момента, е един орган, който, окей, okay, включва представители от държавите членки, а, вместо да отговаря на независими е, изисквания, сякаш е, тук става дума за връщане към държавите членки на отговорности, които трябваше да текат по посока Европа, към центъра. В резултат ще имаме един орган, който в резултат на което ще имаме хора, които ще контролират, вместо да бъдат контролирани. Сега, не зная дали сте съгласен с моя анализ за това, че ние също отстъпваме от един основен, важен проект. Дали, искам да знам, съгласен ли сте или не. Съгласни ли сте или не? Биргит. Благодаря, Клод. Клод Искам да се присъединя към това, което каза моята колега. Ще започна с това, което се спомена и от съвета, че да се надяваме по възможност повече национални е, държави да участват, да вземат, е, да се включат. Сега е, да се надяваме, че когато вече се създаде този инструмент, ще се включат всички. Но политически тук е, препратката към госпожа Гресли е, е, е че не трябва, не че трябва да се е, променя правната уредба, а че се предвижда възможността за опт-аут и според мен тази възможност трябва да се изключи. Във всички случаи, тук не съм съгласна, съм съгласна с госпожа Гресле. Тук вече стана дума за компетенциите, за правомощията. Когато Европейската прокуратура смята, че има повод за разследване, какви правомощи има тя да го направи? Или ще кажат, ще, ще се обърнат към националните колеги и ще кажат, хайде много ви моля, вземете се вие с това. И ако не може, тогава ние ще го продължим. Мисля, че а, това е безмислена мярка а, и ще доведе само до а, раз, разхищение на средства ако обаче ще влизат, ще се включват държавите членки, какъв ще е критерия? Кой ще решава, например, към кой съд да се, е, кой е, съд ще бъде, е, е ще има юрисдикция е, в даден случай, за да не се случи, да не се стигне до е, търсене на най-изгодни е, съд. Благодаря. Сега Барбара Мадера, която е докладчик по е, Apple. Благодаря. Имам въпрос към господин Франсен. Съветът е, в чисто технически смисъл, дали е помислил за това какво ще се случи преди да се създаде преходната система по директивата ПИФ е, преди окончателното е, приемане, одобрение на директивата ПИФ. Ще има ли някакъв преходен, е, предвижда ли се някакъв преход? Този въпрос се засегне в третата, третия панел. Сега Ще помоля всеки от е, е, участник панела да отговори на конкретните въпроси или пък ако имате е, желание вие да отговорите на нещо друго, моля вземете отношение. Ще започна с госпожа, с госпожа Кресли. И аз имам въпрос на госпожа Жур Шредер. дали може е, парламента да се обърне, да сезира е, Европейския съд, например. Мисля, че това е добра идея. Във всъщност, е, тази промяна на правната уредба е деликатният момент и тези неефективни организации трябва да доведат до това сегашни, бъдещите контролери на европейския бюджет е, да си вършат работата, защото непрекъснато е, поколения е, политици се занимават с този въпрос. Британската преса непрекъснато изтъква именно това, че няма контрол. Е, ние сме изправени пред една е, губеща ситуация, ситуация, в която всички губят, именно защото няма достатъчен контрол. Това е, което имам да кажа в отговор на всички въпроси. Ако има допълнителни, благодаря. Госпожо Греслер, никакви коментари по повод британската преса до 23 юни, моля. Александра, ще, когато стигна до вас, ще отговорите на е, този въпрос. Сега Силви Иван. Благодаря. И аз накратко ще кажа, когато говорим за връзките между ЕПО и е, Евроюст, но всъщност е, това е една много сложна взаимовръзка. Предложението, в предложението на съвета е, фигурира това, че когато се създаде Европейската прокуратура, вече двустранно тя ще преговаря с Евроюст за, и ще сключи с а, е, а, тях съответните двустранни споразумения. Това, което каза госпожа Спинели, аз не бих го нарекла връщане назад, отстъпка, отстъпление, но наистина е усложняване е, значително на първоначалното предложение, предложен, първоначалните предложения на комисията. Аз бях ужасена, когато видях е, първите текст, много първи, първоначалните тексти, много е, трудно ми беше да разбера тези сложни витиевати е, фрази. Така че, когато искаме ако искаме тази нова институция да, да потръгне и наистина да, да е, се заеме и да си свърши работата по отношение финансови интереси на е, Европейския съюз, трябва да е, разпишем много ясни е, дефиниции, много точно да определим и разграничим нейните правомощия. В противен случай е, госпожа Шпинели ще се окаже права. Това ще ни дръпне е, назад и само ще сме разпилели, е, допълнително разхитили средства на европейските дъгоплаци, да не говорим пък и за политическите, е, политическия е, аспект на всичко това. Благодаря, Силвия. Господин Франсен. Благодаря. Искам да отговоря на въпроса на госпожа Матера. Холандия е шампион по прозрачност, както знаете. Ще бъда кратък. Отговора е не. Не са се водили дискусии в съвета по въпроса. Презумцията винаги е била, че двата въпроса са свързани. Тоест трябва да изчакаме до приключване на преговорите за Европейската прокуратура и тогава да видим дали ще има единодушие между всичките държави членки. След това ще видим е, как ще стоят преговорите по директивата ПИВ към този момент. Това е съвсем накратко по ваши въпрос. Благодаря. Ще се опитам да говоря на всички депутати. На госпожа Спинели, вие поставяте акцент върху независимостта на прокуратурата. Разбира се, това е основен елемент за комисията а именно в крайна сметка да създадем независим орган. Тук се нуждаем от редица предпазни механизми, за да се гарантира това. С процедурата по назначение на първо място на лицата, които ще работят в Централната служба, те не трябва да бъдат представители на държавите членки. Това не е Евроюз, те трябва да са независими прокурори и да се ползват с статут, който им гарантира достатъчна независимост. Ще има и други защитни механизми в текста. Например, взимането на решения в съставите в Централната служба, според нас, това също ще донесе доста европейски ползи. Но определено това е основен въпрос, по който трябва да подходим много внимателно, за да сме сигурни, че Европейска прокуратура е напълно независим орган по въпрос на госпожа Зипо, дали Европейската прокуратура може да иска от държавите членки да получава случаи. Не знаем още, но ще има механизми. В регламента има редица хипотези. също и задължение за държавите членки да уведомяват Европейската прокуратура, ако има някакъв случай. Ако имаш изключително правомощие, това щеше да е ясно уредено. Така ли, ще мисля, че има достатъчно яс, яснота кой какво върши. И приоритетните правомощия на Европейската прокуратура е доста добра крачка напред. Относно съдебния туризъм и неговото избягване, това е свързано с съставянето на ясни обективни критерии по въпроса кой е компетентният съд тук говоря само за националните съдилища, не за Европейския съд, и на въпроса на госпожа Греслер. Какво правим по правното основание? Първо, нека да се приеме директивата ПИВ, защита на финансовите интереси. И тогава ще настъпи момента да помислим сериозно дали трябва да привлечем Европейски съд или не. Нямам отговор на въпроса ви днес, но просто искам да кажа на слушателите в залата, че комисията избра член 325 за правно основание. Това не го направихме, защото искам да избегнем държавите членки. За нас това е съвсем естествено. Член 325 е правното основание, което касае защита на финансовите интереси включително и правните въпроси, така че за нас бе съвсем логичен избор. Благодаря. Благодаря за кратките и съдържателни изказвания. Благодаря и на колегите от президиума. А сега втората сесия Аксел Вокс, който е докладчик по проект регламента за Евроюст. Аксел, ако обичаш да се присъединиш отпред към останалите колеги, Коникс, Джовани Кеслер, генерален директор на Олаф, ако да заповядайте. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Така, е, добре дошли и от мен на втората част на това изслушване. Бих искал особено сърдечно да приветствам на, в панела Мишел Конингс, е, е, заместник председател на Евроюст и госпожа Кеслер, директор на Евро, господин Кесър, директор на, на Олаф. Бих искал веднага да е, преминем по същество към проблемите, свързани с Евроюст и до... трудно е в момента да е, си представим как е, от Еврою ще се е, изкристализира Apple, ще се развие Apple. По-скоро тук говорим за две независими, два независими органа и с различни така отношения между член 3 алинея 3 от регламента за Apple и член 57.6 е, от е, всъщност как ще е, се развие, ще се роди, от който всъщност, който е основата за Евроюз. Сега обаче Евроюз получава нова задача, а именно да подкрепя Европейската прокуратура и е, сега да започнем по същество. Бих искал първо да е, призова, да помоля Мишел Конинг за е, нейното представане на въпроса в рамките на 10 минути. Uh, uh, Благодаря, господин председател, за предоставената възможност да подчертая значението на бъдеща регламент Евроюст. което е много важно и в контекста на останали регламенти. Моментът е много важен, защото бъдещето на Евроюст е от особено значение за нас. С ваше позволение няколко предварителни забележки. Работим активно с държавите членки, за държавите членки. Успяхме да постигнем напредък в оперативната дейност по, в различни области, които е са относимо и към сегашното ниво на сигурност. Имаме и все повече оперативни случаи, което изисква повече съвместни екипи за разследване и съвместни заседания, което е и свидетелство за доверието в Евроюст. Независимо от различните правни системи, Евроюст се умява без особена хармонизация да извършва основната си дейност – съгласуване и ускоряване на съдебно сътрудничество. Искам да поздравя институциите, най-вече парламента, за добрите работни взаимоотношения по регламент Европол, защото това е много важно. Това, което се случва с наш сроден орган в полицейската сфера, каса и Евроюст. За да се справи човек с тероризма и контрабандата, полицейски аспект не е достатъчен. Тъй като той е само част от пъзела, който иначе не би бил сглобен изцяло. Искам да подчертая и значимостта на ясната връзка между Евроюст и Европейската прокуратура. Сега предварителните забележки. Свършили сме много работа какъвто и да е регламента, ние трябва да можем да продължаваме да засилваме нашите възможности. Каквото и да се случи в регламентите, подходът трябва да е последователен, симетричен и непротиворечив. Ние подкрепяме това, което направи комисията и съвета. Принципно ние приветстваме принципния подход на съвета от март 2015. Съветът много внимателно се вслуша в предложенията и притесненията на Евроюст и ние приветстваме принципно направените от съвета промени. много още неща, които трябва да се пипнат леко. Ако това не бъде направено, според мен ще пропусне възможността за реална ефикасност и ефективност от гледна точка на Евроюст. Искам да подчертая колко важни са правомощията на Евроюст в продължението на Комисията за материалните правомощия. Те са намалени спрямо сега. Принципният подход на съвета добавя нов абзац в член 3, което вменява на ново правомощие на Евроюст за някои видове деяния извън тези посочени в списъка за престъпления, по които се искане, искане на компетентния орган. Това е важно, да точно гъвкавостта, за да следим развоя на престъпленията ние трябва да сме гребена на вълната. Нуждаем се от много по-гъвкав подход, който ние и приветстваме. Изключването на престъпления, за които е компетентна Европейска прокуратура, така че престъпления е по ПИВ. Това е въпрос, който трябва да бъде изчистен. Като изключим общия подход в текста на член 3, който предлага комисията, ние нямаме връзка с останалите престъпления. Комисията изборява престъпленията в приложение 1. Тук се включва и ПИВ. Списъка включва ПИВ. Ако разгледате варианта на комисията, ПИВ е в изключителните правомощия на Европейската прокуратура, така че тук има нужда от разяснение. Много важно е да има в нашия ресурс правомощие и за престъпление по пив, така че трябва да има пояснение по връзката между член 3 и приложение 1. Други промени въведени от съвета с общия подход се внася повече яснота и гъвкавост по отношение на правомощите на националните членове, което е много хубаво. Има нова линия в член 8 държави ще членки дават на националните членове допълнителни правомощия, които не са предвидени в регламента, т.е. повече гъвкавост, по-повече практичност. И що се отнася до структурата на Евроюст, много от нашите притеснения за отстранение вече, което е приветстваме. А сега важни въпроси това е свързано с Евроюст и Европол, имам следните забележки. На първо място, във връзка с идеята комисията да прилага принципа за реципрочност при обмене на информация. Радваме се, че с това се целоти лесно обмен на информация между Евроюст и Европол. Хубаво е, че има такива текстове в двата регламента. Но дори в общия подход на съвета текста не реализира принципа за реципрочност, което означава, че имаме неравнопоставено прилагане спрямо Евроюст и Европол. В регламента за Евроюст и Европол задължението да се уведомява другият орган се вменява в момента само на Евроюст, а то трябва да се вмени и на Европол в член 40 от е, проекта регламента за Евроюст и така обмен на информация при условията на реципрочност. Последващия въпрос. На 11 март Европол отговаря и за за съвместните финансирания. В проекто регламента за Европол вече е записано, че трябва съвместно да създадем правила за обработка на искания. И съответните процедури от регламента за Европол и проект регламента за Евроюст от общия подход на съвета се стъпка в правилната посока. Ние можем да, само да подкрепим този подход и се надяваме, че той ще бъде запазен и в окончателния вариант. Необходимо е също така и механизъм за съгласуване. Той ще е от особено значение за двете агенции, за да се осигури последователност на финансовите условия, които се предоставят на съвместните екипи за разследване. Те са факт вече от много години и натрупан експертен опит успешно финансиране на тези звена, съвместни звена. Секретарята с удоволствие, според мен, ще се вземе с, с това съгласуване. Няма нужда да се преоткрива топлата вода, просто може да вземем всичко от най-добрите практики. И на следващо място, важната връзка между Евроюст и Европейската прокуратура. Както чухме, Тази връзка е много важна. Много важно е двата органа да са напълно независими, отделни един от друг. Искаме да подчертаем колко важно е Евроюст да има правомощи и за престъпленията по ПИВ, както казах. В сегашния текст на регламента за прокуратурата, Евроюст и прокуратурата са два отделни различни органи, които ще се сътрудничат и ще бъдат свързани чрез оперативни, административни и управленски връзки. Независимо как се толкова изискването по член 86 създаването на достатъчни и ясно дефинирани връзки се остава от особено значение. И така, според нас има връзка между Евроюст и прокуратурата и тези връзки, както в сферата на управлението на административните въпроси, трябва да са достатъчно силни и ясно дефинирани. Връзката между Евроюст и прокуратурата е свързана с права и задължения за двата органа. Евроюст и Европейската прокуратура имат реципрочно задължение да предоставят информация на други орган за свързани случаи. Това е въпрос на взаимно доверие и уважение. Трябва да се избегне и различното тълкуване, да има последователност, има нужда от симетрични, непротиворечиви, неколизионни разпоредби в двата регламента, които ще осигурят колкото се може повече последователност. И на последно място Евроес е готов да подкрепи създаването на Европейска прокуратура. В сегашните тежки кризисни времена и сериозната терористична заплака ние трябва да обединим сили, да се поддържаме един друг, така че ние подкрепяме създаването на Европейска прокуратура. В по-конкретен план нови задачи. Ако бъдат вменени на Евроюст, ще са необходими нови финансови средства. Със сигурност. Искам да подчертая, че Евроюст не подкрепя предложения, които могат да намалят способностите на Евроюст да оказва помощ на националните компетентни органи. Ние сме готови да дадем своя принос, но няма да приемем нищо, което е в ущърб на нашата дейност оказваме помощ, особено в тези кризисни времена. Ние сме изправени пред безпредседентна криза на сигурността. Миналата година имахме с 23% повече случаи. Повечето от тях са свързани с борбата срещу тероризма, незаконната миграция – контрабандата. Ние искаме да продължаваме да оказваме тази услуга. Готови сме да работим с всеки. Разпоредбите в регламента трябва да ни позволяват повече отговорности, повече правомощия, не по-малко правомощия. Ние имаме опит като единствената съдебна организация в Европейския съюз и ако ни се дадат нови задачи, те трябва да бъдат и финансово обезпечени и предвидени в бюджета. Благодаря за вниманието. Най-сърдечно благодаря за така концентрирания преглед на различните задачи на въпросните институции. Тук обаче имаме е, области, в които се получава припокриване между ЕПО, Евроюст, Европол, е, да не говорим и за ОЛАФ. И тук възниква въпросът е, е как е, да обвържем е, тези аспекти, как да действаме, какви възможности съществуват Ето защо отново най-сърдечно ви благодаря и господин Кеслер, имате вие думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията Либе за това, че ме покани и ми даде възможност да се обърна към Европейския парламент по този толкова важен въпрос. Със създаването на Европейската прокуратура ние ще променим системата за справяне с измамите и ще има драматични промени. Целият пейзаж ще се промени. Ето защо е изключително важно Европейската прокуратура в качеството и на нов европейски орган за разследване и наказателно преследване да сътрудничи с ОЛАФ, тъй като по-настоящем ОЛАФ е единствения разследващ орган за защита на финансовите интереси. Важно е да се сътрудничи с Евроюст. Вече беше казано, че това е единствения европейски съдебен орган. Би било погрешно да не се вземе предвид още от самото начало тази драматична институционална промяна, за която говоря. Тоест, тези три звена трябва да бъдат взети предвид в рамките на, на новата картина. Някои разпоредби в тази връзка вече са създадени. Разбирам, че са предоставени пред съвета за обсъждане и евентуално съгласие през месец юни. Ние подкрепяме опита на държавите членки да пояснят е, отношенията между трите органа. Аз мисля, че разпоредбите, свързани с отношенията между прокуратурата, Евроюст и Олаф, е, са такива, че е намерено точното равновесие по един определен модел. Естествено. Защо казвам това? И така стигам до първия ми диапозитив. За да се разбере отношението между тези три органа и за да се вземе конкретно решение, трябва да започнем от един съществен въпрос, който вече беше обсъден. Каква точно да е Европейската прокуратура? Какви правомощия да има тази Европейска прокуратура? И оттам нататък можем да разберем по-добре каква ще бъде връзката с съществуващите органи. По силата на предложението на комисията, Европейската прокуратура ще има изключителни правомощи, що се отнася до престъпления насочени срещу финансовите интереси на Съюз. И това е съществен елемент от предложението на комисията. Знаем обаче, че решението още не е взето. В момента се говори по този въпрос. Има някои изключения от правомощията на прокуратурата сред тези престъпления, насочени срещу финансовите интереси на Съюза. Освен това, знаем, че Европейската прокуратура ще може да се намесва само ако а, има щети над определен прак, а, нанесени на ответна страна и така нататък. Съвета изказа своите притеснения и аз също изказвам някои притеснения, подобни на тези изразени от госпожа Гресле. Те са свързани с критерии, по силата на които от една страна голям брой случаи, казва си ще бъдат извадени от правомощията на Европейската прокуратура. От друга страна се въвеждат критерии, които според нас в ОЛАФ, възосновата на нашия опит, е, ще е много трудно да се разтълкуват и ще е много трудно да се приложат на, на практика. И ще има риск от е, конфликти между Европейската прокуратура и националните съдебни органи. Във всички други случаи според разпоредбите, които се обсъждат в съвета, правомощията ще бъдат споделени между прокуратурата и държавите членки. Значи, виждате доста сложна картина. От една страна много-много случаи, свързани с нарушаването на финансовите интереси на Съюза, ще излязат извън правомощията на Европейската прокуратура. От друга страна, ще има голяма вероятност е, да се стигне до конфликти и до неприятни ситуации. Така стоят нещата. Нека да видим сега каква е нашата позиция в Олаф. Ние имаме сериозно пространство за действие. Например, да видим дали ще работим за унези държави членки, които няма да се присъединят към Европейската прокуратура, а ясно, че ще трябва да работим и по всички тези случаи, в които прокуратурата няма да има правомощие. Нека да започнем съответно с два основни принципа, които също са отразени в съответния член в регламента а, относно връзката между Европейската прокуратура и ОЛАФ. Когато става дума за административни разследвания, ОЛАФ и ЕПО трябва да работят в тясна връзка. Олаф запазва своята роля в случаи, в които държавите членки ще имат изключителни права да действат. В подобни случаи трябва да се избегне естествено дублирането, да няма паралелно разследване от страна на Европейската прокуратура и на ОЛАФ. Когато Европейската прокуратура за започне своето разследване. Олаф няма да има правомощие, няма да разследваме същия казус, освен ако няма конкретно искане от страна на прокуратурата. На второ място, дори прокуратурата да е започнала едно разследване или има предпоставки за започване на разследването, може да има административно разследване от страна на ОЛАФ. Понякога такива разследвания са, полезни. Те могат да окажат съществена роля за възстановяването на, на финансовите средства и могат да помогнат по начин, по който наказателното производство не може. Съответно стигаме до следващия слайд. Кога прокуратурата ще действа и кога прокуратурата няма да действа. Когато прокуратурата започне работа по един казус, в този случай ОЛАФ винаги може да действа като източник на информация относно евентуални закононарушения и тази информация може да бъде прехвърлена на прокуратурата ние имаме мрежа, в която участват местни органи от целия свят, както и частни източници. Получаваме 1400 типа информация годишно, свързана с подобни престъпления, насочени срещу финансовите интереси на Съюза. На второ място, когато прокуратурата работи по един казус, Олаф може да даде друг тип помощ, например да направи анализ, да даде експертен опит, да направи криминалистичен анализ, оперативна подкрепа и така нататък. В следващия слайд. В случай, в които ЕПО не действа, тъй като няма да има правомощия да се намеси, Олаф ще има задължението да направи собствено разследване. Тоест това, което правим и днес. Би било парадоксално с въвеждането на Европейската прокуратура е, интересите, финансовите интереси на Съюза да бъдат по-малко защитени. Особено когато говорим за онези държави членки, които няма да се присъединят към Европейската прокуратура или когато говорим за области, в които Европейската прокуратура няма да има правомощие. Прокуратурата може да информира Олаф за примери, за случаи, в които прокуратурата не иска да започне някакво разследване или смята, че делото трябва да се прекрати. В заключение трябва да кажа, че отношенията между прокуратурата и ОЛАФ трябва да са такива, че да имаме добри резултати в борбата срещу измамите. Освен това, трябва да се избегне дублирането, тъй като виждате, че се допуска голяма доза а, съвместно сътрудничество поради ограничението на мандата на прокуратурата могат да възникнат празноти и тези празноти могат да бъдат запълнени тогава, когато двата органа е, могат да се сътрудничат по един добър начин. Благодаря. Благодаря ви е, наистина за вашия принос към дискусията. Сега стигаме до възможността да поставяме и задаваме и въпроси. Първо ще огледам дали има някой, който желая да вземе думата. Ако не, аз ще имам два въпроса. Разбира се, говорим за финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с правонарушения в този смисъл. А, слушайки вашите изказвания, разбира се, е, стигам до извода, че е необходима много. Е, тук има многостранна правомощия. Говорим за ЕПО, Евроюст, е, Европол и е, националните прокуратури. Сега, струва ми се, че на пръв поглед е, не е особено полезно когато става за финансови интереси, да се разглежда, да се води борба на четири нива или в четири посоки. И от тук въпросът ми. Сега, а, вие имате ли представа за това как а, по същество ще бъдат огранич... отграничени правомощията на ЕПО и на Евроюз, например? И втория ми въпрос. Ние като законотворци, ако решим, че правомощията на Олаф могат да бъдат поети от е, в голяма степен по отношение борбата с финансови зами от е, Държавната е, прокуратура, от от националните прокуратури и от Apple. В такъв случай въпросът е какво ще остане за Олаф. И тук идва трудния въпрос как ще се работи с националните органи там, където Apple няма правомощия. Сега е, ясно е, че твърде много а, е, от работата на ЕПО ще е свързана с е, защита на, на финансовите интереси. И а, това е един огромен обем работа, който а, би трябвало да се структурира по-прецизно. Как а, мислите, какво мислите по въпроса? Има ли други въпроси? Благодаря, че ми давате думата. Говорим за наказателно, правни, наказателно правосъдие. Темата е много сериозна и основа. Има два начина да се гледа на Европа и те са в сърцевината на нашата дискусия. Първият се отнася до наказателното правораздаване и за известна координация между националните и европейските органи в крайна сметка това е Европа на нациите, но а, модела, според мен този модел е по-ефикасен. Вторият е модела а, свързан с интеграция. Националните правосъдни системи ще продължат, а, ще продължат да функционират, разбира се, но а, Европейската прокуратура а, ако вземем това бюро на, на европейски прокурори, ЕПО, ще има повече правомощие. Неудобното в случай е, че има една е, политическа, е, ако има политическа цел Европа да бъде е, федерация, решението ще е ясно. Но при сегашната ситуация въпросът е изключително сложен. Проблемът е много сложен. Една такава система ще се окаже твърде сложна, за да е ефикасна, за да функционира ефикасно. Тук аз предвиждам два възможни конфликта. Първият е между ЕПО и държавите членки, тъй като ще, това ще са споделени правомощия и както каза крайно господин Кеслет, проблемът е, е проблем да сблъсък на правомощия, конфликт на правомощия. И втория, който е по-непосредствен, е, това ще е конфликта между ЕПО и ОЛАФ защото а, когато а, Олов, Олов се бори, с, се, се бори срещу финансовите измами, това е основна цел а, на неговата работа, защита на финансови интерес на, на, на, на Европейския съюз, а, неща, които са залегнали в ПИФ. И въпросът ми тук е Как ще се отрази този проект на е, бъдещата работа на ОЛАФ? Е, за момента това е все пак проект и въпреки и второто, в крайна сметка Олаф е един, една организация, която до голяма степен беше дискредитирана. А, е, как ще излежат нещата от тук нататък? Благодаря. Други въпроси? Очевидно не такъв случай ще помоля за отговори. Ще започнем с госпожа Конекс. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че ще съчетая, ще отговоря на двата въпроса едновременно. Идеята на член 85 и 86 от е, е, функционирането на Европейския съюз е ясна. Евросъюз е една хоризонтална организация, и трябва да положим усилия е, да засилим, е, трябва да направим така, че да засилим, да укрепим тези хоризонтални характери усилия на Евроюст. Член 85 по една или друга причина в подхода на комисията имаше е, за цел да, да, да, да се използва за еволюция, не за революция. Хоризонталният подход е окей, okay, възможно е да се търси хармонизация за държавите членки и това става чрез изграждане на, на доверие, чрез координиране и сътрудничество. А то може да се засили по няколко начина е, чрез засилване текста на 85-ти член. 86-ти е, член пък е, предвижда вертикална интеграция и с ударение върху една конкретна сфера. Това е ерията, която засяга директивата ПИВ. Проблемът е, че от поради въпреки подхода на комисията и усилията ни все още не знаем какво ще представлява а, това. Ние се обърнахме към всички държави членки Европол, ОЛАФ, резултат на което имаме практическо споразумение между ОЛАФ и Евроюст. Първоначално имаше трудности, но от 2015 трябва да кажа, че имаме добри примери на съвместни екипи за разследване, например по, в областта на е, контрабанда на цигари, неплащане на данъци е, и други области. Една система за прихващане на е, борба с контрабанда на цигари бе въведена за цигари, които се произвеждат по не особено законен начин, след това се изнася в Европейския съюз. Е, тук именно е, е благодарение на добрата координация между Евроюз и правителствата и участие, с участието на ОЛАФ се свърши добра работа по отношение на, на, на е, контрабандата е, с цигари. Това беше чисто е, операция по линия на ПИВ. Наистина, ако положим усилия, Ако и това а, ме а, е, притеснява мен и всички останали да а, по отношение на този регламент да има яснота, да има ясни, простички текстове, които лесно да се прилагат на практика, лесно да се четат и да се прилагат на практика защото вие споменахте, тук се споменаха възможните конфликти. Европол играеше е, ролята на, на посредник-медиатор. Е, сега трябва да видим как ще се разпределят тези роли при новата е, ситуация. Благодаря, господин Кеслер, отново. I'm not here to keep Olaf alive uh, by all possible means, just by contract. Uh, so, uh, I have actually to confess. Трябва да призная на онези от вас, които имат съмнение, че до преди година-две мислех, че Олаф може да се влее в прокуратурата. И това може и да е правилното решение. Естествено, с известни ограничения. Сега няма да ги засягам. Всъщност, това беше като резултат от е, нашия принос към предложението на Комисията за Европейската прокуратура. Казвам го откровено. Когато говорим за сътрудничеството между различните органи, трябва да изходим на първо място от правомощията на, на органите тъй като говорим основно за правомощията на Европейската прокуратура. Това е темата на днешното заседание. Днес обаче, по силата на текста, познат като ПИВ, прокуратурата има много ограничени правомощия. И има правила, за които се опасявам, надявам се, че греша, но се опасявам, че е, ще доведат е, тези правила ще доведат до сериозни проблеми с тълкованието на различните случаи и ще се стигне до конфликти с органите в държавите членки, не с ОЛАФ. Не мисля, че сме се събрали да говорим за ОЛАФ само. Ние говорим за защита на финансовите интереси на Съюза. Всички ни е грижа за това. Имаме един и същи интерес. В това положение обаче, в което Европейската прокуратура има толкова ограничени правомощия да започне наказателно производство по такива престъпления, насочени срещу финансовите интереси на Съюза, има, съответно, голяма възможност да се направи административно разследване а за него имаме нужда от Олаф. Олаф вече съществува. Миналата година приключихме повече от 300 разследвания по такива престъпления. Миналата година препоръчахме да бъдат възстановени почти 900 милиона евро. След няколко дни ще се появи нашия доклад. И ще видите, че приноса на Олаф към възстановяването на средства по европейските фондове, средства, които са изразходени неправомерно или чрез измама, приноса представлява една четвърт от всичките средства, които са събрани в държавите членки. Значи една четвърта нашия принос, е, три четвърти приноса на всички останали служби с подобен характер в Европейския съюз. Ние по-настоящен сме единствения орган за защита на финансовите интереси в Съюз. Ако прокуратурата остане в е, вида, в който я предлага съвета, няма да има конфликт. Ние запълваме празнотите, които не запълва прокуратурата. Ние няма да работим там, където има правомощия Apple да действа, освен ако прокуратурата не, не поиска нашата помощ. В такъв случай ще действаме като служител, като асистент на прокуратурата. Във всички държави членки обаче, които не попадат в мандата и в правомощията на прокуратурата, ние ще действаме. Не искате Олаф, ако не искате Олаф, ще трябва да намерите нещо друго, което да запълни празнината, защото, отново казвам, ще бъде парадоксално да имаме прокуратурата, Олаф и да има области, в които няма никакъв контрол. Никакъв контрол на европейско ниво в, в някои държави членки. А знаете, че днес има контрол навсякъде. Нещата са много прости. Естествено, не е лесно да има три или четири структури, Евроюст, Европол, ОЛАФ и така нататък. Само, че днес има три структури. Проблема не е чак толкова сложен. Днес имаме Евроюст, имаме Олаф, имаме държавите членки. Утре, ако решението на съвета бъде прието в настоящия си вид, ще имаме и четвърти орган. Това обаче не е нашия избор. Ние искахме Европейската прокуратура да бъде единствения орган. Ако мандата се намали, обаче аз не виждам къде е проблема да има четири органа. С а, цялото ми уважение, между другото, Евроюст няма да има правомощия за такива престъпления. Освен ако не говорим за трети страни, които не са част от прокуратурата, защото знаете, че прокуратурата ще извършва наказателно преследване. Когато обаче има държави членки, които не са част от правомощията на прокуратурата или трети страни, там ще се намесва Евроюст. Всичко това обаче ще стане ясно тогава, когато вие в институциите решите какво ще представлява Европейската прокуратура. Позната като ЕПО. И ако ЕПО няма изключителни правомощия, бъде просто поредния орган, няма да имаме три органа, ще имаме четири. Вие решавате. Това не означава обаче, че ще унищожите вече съществуващите органи. Не го правете, защото ако това се случи, ще загубите много важни европейски инструменти за разследване на финансови престъпления. И има пълна допълняемост. Естествено, не е много елегантна тази рамка. Няколко органа но по никакъв начин не се пречи на правомощията на прокуратурата чрез настоящото предложение. Ако няма а, други въпроси, бих а, ви помолил да преминем към третата а, третия панел. Ще помоля съответно водещата да вземе моето място. Благодаря на панела и на присъстващите тук, участвалите в него за е, техния принос към дискусията и сега ще предам щафетата на Барбара Матея. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo panel sulla revisione. И така, третото работно заседание, посветено на съдебния контрол, ще приветствам експертите. Ив Бот, генерален адвокат към Съда на Европейския съюз. Госпожа Мария Хосе Мартинес, директор правната служба на Европейския парламент и Терес Бланше, директор по вътрешни работи и правосъдие към правната служба на съвета и господин Игнацио Патроне, който е координатор по международната дейност е, на Италианския върховен съд. До момента предишните застания бяха много интересни. Внесоха яснота по някои въпроси, разсеяха някои притеснения, позволиха ни да погледнем и напред към бъдещето. А сега, съдебния контрол, много важна тема за прокуратурата, но това е все още нерешен въпрос. И тук има доста актуални въпроси. Всичко ще зависи от наличието на ефикасен механизъм за съдебен контрол. Има различни начини да се институционализира този механизъм. По-настоящем има три варианта. Първо, изключителна правомощ на Съда на Европейския съюз. Второ, Националните съдилища ще имат правомощие за съдебния контрол за решенията на прокуратурата и на трето място смесена система, която включва Съда на Европейския съюз, националните съдилища. Но сега да не избързвам, ще дам думата на Ив Бот. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да кажа, че аз говоря само от мое лично име и изказването ми не е свързано с позиция на съда. В личен план искам да кажа, че и изказването ми почива на опита ми в прокуратурата във Франция. Исках просто да спомена това. Не ни обягва факта, че създаването на Европейска прокуратура е много важно за защита на Съюза и на гражданите и не по-малко деликатен политически въпрос. Който е свързано и с темата, която урежда, именно наказателното право. А както знаем, последното винаги има някакъв интеграционен ефект. От дълго време престъпленията са феномен, който се адаптира към интеграцията. Те се интегрират. И Следователно е ясно, че създаването на Европейска прокуратура е нещо похвално, истински напредък, нещо, което липсва на Съюза. Факт е, че при четенето на проекта, във вида, който ни бе предоставен, откорява следната характеристика. Малко сложна е структурата От една страна е ясно, че член 86 от договора за Европейския съюз, чрез избраната система, не може да доведе до простота и упростеност. И от друга страна, следва да отчетем и характера на прокуратурата и нейните задачи. Мисля, че е възможно да се постигне на фона на това известно упростяване. Що се отнася до характера на прокуратурата, замисъла по договора предвижда тази прокуратура да е съдебен орган и съдебен орган, който е включен в националната съдебна система. Това е, както изглежда, следствие на самия текст на член 86, който превръща прокуратурата в съдебен орган. Терминът прокуратура сам по себе си не е неутрален. И накрая, в последното изречение на третия алинея, се говори за държавно обвинение. Това е израз, който има доста прецизно значение в наказателното право. Този двояк характер, съдебния характер и интегрирането в националната съдебна система изглежда продуктувано от насоките на контрола, който може да бъде осъществяван. трябва да се действа чрез националните органи в класическата система за повдигане на обвинение и наказателно преследване в националните наказателни системи. Защо да има различни правила за Европейската прокуратура? Има такъв вариант в договора. Създава се нещо съвсем различно от класическата система за държавно обвинение в национален план. Това е възможно. Тази възможност съществуваше. Въртичката е била отворена. Факт е, че в договора обаче тя се съдържа. Има известно упростяване. За какво ще служи прокуратурата? За наказателно преследване. Решението за наказателно преследване се взима, което то трябва да бъде основано де юре и де факто. Искам да напомня, че когато се публикуват факти, които са достояние на ОЛАФ или национален орган, според съда, Националния орган, който получава сигнала, трябва да предприеме бъдещите действия и трябва да се произнесе по законосъобразността. Това, което се каже за съда, според нас, противоречи на договора и се създава система, която не е по замисъла на въпросния член 86. Що се отнася до изпълнение на функциите си по повдигане на обвинение, може да се каже следното. Всъщност решението за наказателно преследване – включва събиране на доказателства, разследване, повдигане на обвинение. И това е решение изглежда е, изисква, е свързано с проблема за събирането на доказателства между държавите членки. В тази връзка текста, който вече съществува за съдебното и полицейско сътрудничество – мисля, че решението, което носи регламента, би трябвало да е достатъчно, за да се избегнат е, проблеми на практика. Прокуратурата изглежда малко загадъчна, давам си сметка за това, но в крайна сметка системите са еквивалентни в държавите членки, те извършват обмен информация всеки ден – благодарение на Евроюст. И ако ми нещо, за което да съжалявам, е, че не се използва повече тази възможност. За да си... Искам да дам следния пример. Ако може да премахнем текста, който касае минималните норми, ще се подобри сътрудничеството. Той трябва да бъде заменен с гаранция, която не подлежи на дерогация. Тоест, ако нещо не фигурира в националното право, винаги може да се сезира съда в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. А този израз минимално предполага, че нормата не е достатъчна, което не е така. Хубаво е да се прецизира този текст, защото така ще се избегнат е, затруднения. Хубаво е нещата да се казват точно. Друг пример. Решението за прекратяване на делото аз казах какво мисля за решението за повдигане на обвинение. А сега за другото решение, за прекратяване на делото. При първата хипотеза ап initio. Прокуратурата прекратява делото, което дава възможност веднага на Националната прокуратура да предприеме действия, ако смята, че е необходимо. изборът на юрисдикция. Защото по презумпция имаме трансграничен характер. Юрисдикцията, която се избира, е съда, който е национален, има правото да разглежда подобни въпроси. Ако има съмнение, трябва да отчитаме елементите от общностното право, които решават проблема. Може да се зададе искане за предициално запитване към съда. И това става при факти, които, при обстоятелства, които са много добре познати в практиката. Извинявам се, че малко превишавам отделеното ми време, но трябва да говори за самата прокуратура. И така има и друга система. която ще доведе до двойна трудност. Говорихме за връзката между прокурор, европейския прокурор и държавите членки. Как ще се реализира тя? Имаме връзка между Европейската прокуратура и прокуратурата. Прокуратурата не е държавата. Това е орган на съдебната власт, който е независим. В тази гледна точка това, което се предвижда Европейската прокуратура, може да послужи и за национален модел. И така имаме една система на отношения, между прокуратурите, националните прокуратури. сред които има някои национални прокуратури, които изпращат опълномощен прокурор. който може да е изправен пред конфликт на интереси. нещо, което определено може да се случи. Отваря се вратичката за политизиране на делата, което няма място в съдебната система. И пак казвам, че ако има някакво съмнение, съдебният орган трябва да прави предицално запитване към съда, който ще изпълни своята функция. Те, може би, евентуално трябва да създаде специален състав на съда. Относно националното право, съда отказва да го толкова. Това не е негова роля. И така, спирам до тук. В заключение, ще се роди тази Европейска прокуратура, което е хубаво като идея. Но след като се роди прокуратурата, оставете я да живее. Мистер Бот, е, avremmo voluto avere molto più tempo per poterla ascoltare, ma, la, ma le faccio... Благодаря. Е, бих искала да имаме повече време. С голямо удоволствие и интерес ви слушах но е, ми се ще да оставя повече време за въпроси и отговори, пък и за другите експерти. За съжаление, времето ни в нашата комисия е много ограничено, но съм сигурна, че ще имаме и други е, срещи по същия въпрос. Сега ще дам думата на госпожа Мария Хосе Мартинес, директор на е, правната служба на Европейския парламент. Сега през декември 2014, е, когато разрешихме тази е в рамките на тази процедура, правната служба бе е, попитана за становище по въпроса на Европейската прокуратура. Един от въпросите е свързан с член 36 от предлагания регламент. И по-конкретно комисията попита този член означава ли, че съдът преценява дали акт на ЕПО е, е в е, е, отговаря на европейско законодателство и дали влиза в конфликт с член 230 и 267 по предварителните решения. А отговора на правната служба беше ясен. след като Европейската прокуратура е, е, е този член всъщност е, пречи на, на е, преки действия пред Европейския съд. Тук така се заобикалят разпоредите на съда по, за юрисдикцията на, на съда на Европейския съюз. И това е духа и на член 47 от е, Хартата на основните права. И от тук е известни е, съмнения относно право, е, е, законосъобразността на този е, член. Евро... Европейската прокуратура е един сложен субект, един хибрид между е, съюзни и национални правомощи. Така че отговора никога не може да бъде еднозначен. Ефекта на член 36 алинея 1 е да се разработи потенциално претенции за пропуски е, от страна на съда. Това не, не премахва възможността за правни е, средства и ползването на такива, само че го прави приложимо по силата на националното законодателство. Това означава, че според правната фикция, според, коя, според която ЕПО трябва да се разглежда като национален орган, националните съдилища трябва да имат компетенции да разглеждат актове на законосообразност срещу европейски орган. От друга страна, параграф 2 от същия член постановява, че разпоредби от националното право не могат да бъдат разглеждани като разпоредби а, на, на европейско законодателство при предюдициално производство. Този член, трябва, когато се чете заедно с, с алинея първа, означава, че актове на е, Европейската прокуратура, прокуратура не могат да се е, е, контролират и, е, от Европейския съд. Дори предварително решение. Ние в анализа си изтъкнахме аргументи възоснова на хартата и на е, договорите. Член 47 от е, хартата за основните права гарантира ефективността на е, правните средства за защита пред трибунал това основно право се отнася до всички органи на Съюза, според член 51 от хартата, и то насочва тълкуването на други разпоредби в договора в същата връзка. Правото на ефективна правна защита не е абсолютно право. То подлежи на ограничения, когато те са обосновани, оправдани според член 52 от хартата, и са подчинени на принципа за пропорционалност. Но обхвата на това право и по-конкретно списъка от институции и органи, за които се отнася, е обвързващ, задължителен, е, според в духа на член 51 и не подлежи на каквото и да е ограничение институционалните органи, за които се отнасят тези гаранции, не могат да бъдат е, модифицирани от е, техните е, легислатури. Това означава, се опира и до дефиницията дали един орган е, орган, който се създава според дадена законодателен, дали има законодателни функции. И това дава възможност да се тълкува договорите като вторично е, европейски е, закони. Тази система има за цел да бъде пълна, цялостна и да е, тълкува валидността на органи на Съюза, техни пропуски и да предприема действия за е, е щети срещу е, понесени от Съюза. Тези актове е, се допълват от е, предварителните е, процедурата на предварителни решения. Договора залага пълен комплект от правни е, производства и процедури, които имат за цел съда да е, може да разглежда легалността, законосъобразността на, на е, национална институция. И това може да се промени само като се променят договорите. И второ, европейското право не може да заобиколи този комплект е, правни, е, средства за правна защита, като прибягва до е, други текстове в договора. Това се отнася не само до пряки, пряки действия, но и до предварително тълкуване за валидността на актове е, от първичното и вторично е, европейско законодателство. Това е в духа, с, в духа на, на рамката за основните права. Сега въпросът е дали член 86 от договора, който е правното основание за Apple, оправдава изключение от всичко това. Ние като правна съюза на парламента се държим това да се отнася, е, е, тези правила да се отнасят Европейската прокуратура. Предвид е, спецификата, предвидена в член 86 и по-конкретно ролята на националните съдилища в тези, според тези разпоредби. На първо място, втория параграф на член 66, извинява се, 86, препраща към националните е, съдебни е, юрисдикции, но го прави само за функционирането на прокуратурата, нейните функции за наказателно е, преследване, а не нейните разследване. Вследствие на това втория параграф не може да оправда изключение към е, съюзната е, юрисдикция според нормалните норми от договора. Второ, третия параграф на 86 член, според който е, който разписва задължение да се включат в регламента за прокуратурата правила, които се отнасят до съдебния надзор, не казват нищо за самата, за правомощие, за юрисдикцията. Или изключение към а, разпоредбата в договора за съд на Европейския съюз ще изисква много ясна формулировка, както например в член 276 е, от договора за функциониране, който изключва от юрисдикцията на съда полицейски и правоприлагащи служби на държавите членки или пък член 24 от договора на Европейския съюз, договора за Европейския съюз, който изключва външните работи и отбраната от е, юрисдикцията на съда. Тук е, е, се създават изключения за съда на европейските общности третия параграф на, член, на член 86 трябва да се чете в светлината на основното право за ефективна правна защита, на ефективна правна защита, което означава, че трябва да се предвиди а, е, а, е, защитна, а не ограничителна е, на интерпретация. Заключението ни е, че член 86, параграф 3 не може да се е, тълкува в светлината на е, юрисдикцията на Европейския съюз само, който се регулира ексклюзивно, е, изключително от член 93 от ТЕФО. И колкото Значи, първоначалният анализ сочи следното. Разпоредбите в предложения член 86 от предложението е, поставя сериозен въпрос е, относно е, законосъобразността. Във всички случаи това не се отнася до по отношение на актове и пропуски на Европейската прокуратура, които са отделими от нейните функции на прокуратура. Тъй като за тези Съда на Европейския съд няма компетенции, за което не се предвижда съдебен надзор по договора. Бих искала да посоча, че юрисдикцията на Европейския съд не означава, че това е единствения съд, който може да има такава е, юрисдикция по даден е, производство условията е, на целта е да се постанови да се създаде е, съответна юрисдикция за ефективен съдебен надзор. Сега искам да се позова на позицията от председателството на съвета от документа е, от 22 декември. В е, този документ е, се съдържа модифициран, модифициран член на член 36, втория параграф на член 36 е, предвижда възможността за предварително е, решение на съда и в това отношение нашият анализ е в съответствие с е, това. Но имаме съмнение относно предложения първи параграф, който председателството предлага Няма, тук не се предвижда, не се изключва общо Такива дейности не се изключват от този параграф и особено ако те модифицират правната позиция на съответното лице и във всички случаи избора на компетентна на, на, юрисдикция или съд. Частичното изключване от е, първи, е, първа линия на параграф 36 трябва да се е, анализира още по-задълбочено, така че тук ние сме готови да го направим. Благодаря, доктор Мартинес. Извинявам се, че ви прекъснах, но нямаме кой знае колко време. Ще дам думата сега на Терес Бланше, която е директор по ПВР в правната служба на съвета. Благодаря и аз ще изкажа личното си мнение. Аз съм директор на правната служба, но както знаете не мога да говоря от името нито на съвета, нито пък на правната служба. Защото работа още тече по този по това досие. Вече тя е да се сложна и тече от 3 години. И договорите създават два хибрита. Единият хибрид, който е добре известен, върховният представител, за външна политика, който е доста прост хибрид. Има хибрид между две институции. Член на комисията и председател на съвета по външни работи. Втория хибрид е този, за който говорим днес, а именно Европейската прокуратура, който е доста по-сложен. Това е хибрид между един европейски орган и роля пред държ национални институции. Той трябва да осъществява функция на държавно обвинение пред националните съдилища срещу нарушения по ПИВ на, вместо националните си еквиваленти. Проблематиката пред съвета, пред всички нас, е контрола на законосъобразността на действията на прокуратурата. Обикновено действията му се контролират от Съда на Европейския съюз по член 263 и член 267. Съда има правомощие по законосъобразността на действията на органи на Съюза. И така въпросът, който възникна е доколко член 86 и трета линия който позволява да се определи в регламента правилата, които включват за съдебен контрол на процесуалните действия на прокуратурата, доколко той позволява на европейския законодател да направи дерогация от правомощията на Съда на Европейския съюз. Както знаете, предложението на комисията от юли 2013 година комисията поиска да извърши опростяване както предложи генералния адвокат, в смисъл, че ограничи правомощията на съда само за тълкуване и разглеждане на приоритетни запитвания за тълкуване. Това е точка 38 и също действия, свързани с отговорността на прокуратурата член 69. Иначе всичко останало бе изключено, което означава действията прокуратурата по член 36, първа линия. Член 36, първа линия за целите на съдебния контрол, прокуратурата има възможност за правомощие пред процесуалните мерки. Всички процесуални действия така обягват от контрол на съда. Това включва и действия, пряко основани на регламента. Това са последиците от алинея първа, както е предложена на времето. Втора алинея на 36 член съдържа друга норма. Националните разпоредби, които се прилагат според регламента, не се считат за европейско право за съдебния контрол, което изключва националните разпоредби от приложното поле, което е по точка 39 от преамбюла, включително когато тези национални разпоредби транспонират директивата ПИВ в националното право или пък директивата за хармонизиране на наказателните процеси. Първия въпрос, който възникна в съвета е какъв е обхвата на това правомощие за дерогация, което е дадено на законодателя по член 36 първа линия. Както каза колегата Розе, когато говорим за член 36.3 и за другите разпоредби на договора, които и водят до дерогация, да речем член 114, 9 линия, 108 или пък 348, 2 линия, които вършат дерогация при съустановяване на изпълнение на задължения. Там се говори че по дерогация от член Хикс или Y. Също и член 263, 5 линия, Предвижда се възможност в актове, които се създават органи, да се предвидят условия, конкретни условия, свързани с иска за отмяна. Това е абсолютна дерогация от правомощията на съда по исковете за отмяна. Това са само някои примери. Така въпрос е дали нормата на член 86, което позволява определението на правила, които касаят съдебния контрол по процесуалните действия на прокуратурата, позволяват напълно изключване от съда върху, при контрола на законосъобразността на тези действия. В своята практика тъй като Съюза е съюз на правото. Съда счита, че ограничаването на достъпа до искове за отмяна се компенсира от достъпа до искане за прелициални запитвания за законосъобразност. Както констатираме в текста, който е предложен първоначално от комисията, може да се използват не само предоциални запитвания, използването на предоциални запитвания за законосообразност, е изключено. И така първата мерка на съвета бе да заличи втора линия на член 36 до толкова, доколкото той изключва предоциални запитвания по тълкуването на национални разпоредби които се прилагат по силата на регламента. Както казах, националните разпоредби за транспониране общото право, да речем директивата ПИФ или директивата за хармонизиране на наказателното производство, са въведени в редакцията на текста на съвета. и мога да отличим две фази. Преди сезирането на съдебния орган и след сезирането. След това можем да проучим прекия начин и за отмяна и косвения начин и за проверка на законосъобразност. Относно законосъобразността, що се отнася до процесуални действия преди сезирането на съда, има възможност за преюдициални запитвания. Що се отнася до пряката процедура, исковете за отмяна има два момента. Преди и след сезирането. Преди сезирането до толкова, доколкото прокуратурата упражнява действен държавно обвинение, съвсем логично е да се приравни на национален орган. Това е толковането на договора и това е свързано с което каза господин Бот. Що се отнася до момента преди сезирането на националния орган, прокуратурата не може да бъде отъждествявана на национален орган във всички действия, които постановява. Въпросът е да се знае какво право прилага прокуратурата, националното само или общностното. Ако прилага националното право, може да се приравни на национален орган. Да речем, при следващите действия които са поискани от прокуратурата преди сезирането. Действия, които са поискани от прокуратурата пред националните органи. Съвсем логично е прокуратурата да бъде отъждествена на национален орган при такива действия. Обаче, ако прокуратурата прилага само регламента, преките правомощия на съда за контролиране на законосъобразността на орган, органите на прокуратурата, който е европейски орган, това трябва да бъде запазено като възможност има някои актове или процедури на прокуратурата, които тя да приема при предлагането на парламента, да речем действия, с които се обявява за правоспособна, действия за определение на териториалната компетентност. В тези случаи прокуратурата прилага регламента, когато взема подобни решения. При, транз... при транзакциите съвсем различно, но така или иначе предлага регламент. И трябва да има възможност и за отмяна при такъв случай. И така, в заключение, що се отнася до работата в съвета и приноса, който е даден при правния анализ, възможността с националните органи за предоциално заключване трябва да бъде ограничена и вече не е, както казах. Някои процесуални действия преди сезирането на съда са пряко основани на регламента. Да речем, избора на, на компетентен съд. Също така трябва да се предвиди и процедура по спешност, е, което е възможно по силата на член 103. Благодаря за вниманието. Благодаря, доктор Бланшет. Надяваме се, че този хибриден модел на европейските институции с течение на времето ще се развие, ще придобие някаква конкретна форма, за да може да има два органа, които са достатъчно независими и действащи. Сега ще дам думата на доктор Патроне. Той е координатор в апелативния съд в Италия. Той следи отблизо разговорите по темата и работеше по темата по време на италянското председателство. Благодаря, казва господин Патроне. Дебата беше изключително информативен. Аз съм последния оратор – Ще се опитам да се придържам към отпуснатото ми време. То не е много. Ще карам по същество по най-проблемните въпроси. Член 36 от предложението на комисията. Съдебната проверка. Дебата по този въпрос стигна до там, че се върнахме на чертожната дъска и възникна следния проблем. Тъй като според договорите Европейската прокуратура ще е първия подобен общоевропейски орган и ще има федерален аспект, тук Какво ще стане с е, процедурите? Ще бъдат ли те федерални? И как ще се определят правомощията на различните съди на различен етап? Този дебат беше повдигнат още през 2010 година. Имаше опит да се създаде наказателен кодекс на Европа. Двама професори в Люксембург направиха такъв опит. Проблема по член 36 възниква още от самото начало, именно какви са правомощията на един съдия в Люксембург и какви са правомощията на другите е, съдии по конкретен въпрос. Искам, между другото, да поправя председателката. Аз съм заместник генерален прокурор в апелативния съд. Между другото, аз не по свое желание съм работил по наказателни дела. винаги трябва да има гаранции за обвинение. Не може просто да се напада един човек. Знаете, че всеки един индивид е, има правото на правна защита. Има обаче практически проблеми, които възникват при тълкуването на тези права. Налице е възможността да се дадат е, широки правомощия на един европейски съдия. Налице е възможността да се централизира правния контрол. Проблема обаче е, че трябва да се отиде в Люксембург, за да се пледира пред един съд. И това струва много пари. различните институции ще трябва да бъдат снабдени с различни ресурси. В комисията от 2013 година насам има опити да се направи следното. Всички национални правни актове да могат да бъдат е, разглеждани допълнително от европейски съди. Това е опция, по силата на която всеки европейски съдия ще може първо да се обърне към съда в Люксембург, ако има съмнение относно правомощията по някакви правни въпроси. Това много осложнява нещата. В правото на унаследяването, в гражданското право има закони, и това е практиката, които а, са създадени специално за конкретните държави. От Люксембург обаче не се появява кой знае колко съдебна практика. Тук се засягат някои аспекти и на търговското право с известен елемент на суверенитет. В наказателното право всичко става много по-сложно. Може да се стигне до положение, в което ако има така наречения положителен конфликт на две юрисдикции, с други думи, едно и също дело е заведено пред а, инстанции в две различни страни, а, може, може и да има някак, някакъв опит в това отношение, но по отношение на, на така наречения отрицателен конфликт няма почти никаква съдебна практика и регламента е, не задава почти нищо в това отношение. Съответно възниква риска един съдия да разглежда едно дело, което засяга Италия, Франция, Испания и съответно един италиански съдия да каже възоснова на регламента аз е, нямам никаква отговорност тук. Когато обаче се прехвърли делото към друг съдия, той може да каже същото. за засегнатото лице това няма да е особено приятно. И ето защо ние тук трябва да оставим възможност за директно вземане на решение, вместо да има преюдициално запитване до Европейския съд. Ако едно лице ще бъде изправено пред съда в Мадрид или в Рим положението е едно. В Барселона, например, положението е по-различно. Е, има риск това лице да бъде съдено по система, за която не знае абсолютно нищо. Този риск проистича от директивата ПИВ. може да има различно третиране в зависимост от положението. Може да се стигне до там, че един съдия да осъди едно лице на 6 месеца, а друг съдия на 4 години. За мен предварителната съдебна проверка няма как да проработи сама по себе си когато един съдя в държава членка има проблем с тълкуването на регламента, той трябва да може да а, намери начин да, да излезе от положението в а, своята собствена страна. Ако регламента за ЕПО бъде прият, не е ясно дали ще се създаде наистина възможност за избор. От друга страна, възможността за избор може да стане твърде голяма. Някой може да каже, искам да бъда съден в Мадрид, а не в Милан. И тук говоря вече за, за така нареченото търсене на най-изгодна юрисдикция – по наказателни дела тук се стига до голям проблем. Проблем по отношение на допустимостта на доказателствата, възможността да се анализират доказателствата. Това са все променливи, които ще окажат въздействие върху делото. А що се отнася до прякото прилагане на регламента, аз съм съгласен с госпожа Бланше. Отделните процесуални актове трябва да бъдат разглеждани от съдите в държавите членки, защото в регламента не се прави голяма разлика с текста на, на Люксембург. Може да има и национални правомощия, зависимост от е, типа доказателства. И ето защо мисля, че съдите от държавите членки са, са най-подходящи е, да действат. Ако има съмнение, естествено може да има обръщане към е, е друг съд особено ако доказателствата се сметнат за недопустими. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам възможност за въпроси и аз имам няколко въпроси. Първият ми въпрос е към господин Патроне. Все още говорим за съдебната проверка. И говорим за това дали смесената система в крайна сметка ще възтържествува, да има национални и европейски европейски съдилища. Смятате ли, че ще има объркване? И смятате ли, че ще има конфликт, който ще попречи на работата на ЕПО? Към господин Бот. Отново по въпроса за съдебната проверка. Каква проверка трябва да бъде най-подходяща? Е, в резултат на разговорите, които проведохме днес. Господин Вос. Благодаря. Всъщност не мога да коментирам всички е, изказвания, но се надявам, че ще задам разумен въпрос по е, Въпросът ми е до един принципно е, е, конституционален въпрос. Ние имаме е, е, принципно положение, че всеки получава своя съдия, така да се каже. Тук при една европейска прокуратура как ще се избират правомощията при трансгранични дела и случаи. трябва да имаме някакъв регламент, който да разписва европейски правомощия по този повод. И втория въпрос е в подобна посока на това, което колегата Барбара Матера каза. Как как ще проверяваме а, Сезирането от Европейска прокуратура. Сега каза колегата от Италия, че е, това може да стане по национален път, чрез националната процедура, но от друга страна имаме вече европейска институция, която според е, нас е, трябва да бъде оценявана, е, според мен трябва да бъде оценявана от Европейския е, съд. Значи Европейския съд трябва да има правомощия за подобни, за да решава такива въпроси. Тук вече имаме сложен е, правен е, казус. Е, е, значи как ще се е, е, преценява националната или оценява националната е, процедура е, и, и ЕПО от друга страна за евентуални злоупотреби или Въпросът ми е в този смисъл. Дали е, имате по-конкретен коментар под него? По гореспоменатите съображения, причини, които дадах, е, трябва ясно да се каже, да се споменат ясно е, темите, които ще разглеждат Европейския е, е, съд и процесуалните, които ще бъдат отправени към националните съдилища. Ако е, това е правилото, което ще проистече от регламента, с, при едно ясно разграничаване не виждам да се стигне до е, конфликт между съдилищата и съдиите, е, с изключение на случващите се от време на време такива. Защото е, винаги е, във всяка правна уредба е, се, е, съществува потенциал за, за нестабилност. Сега Споменахте за Конституцията и съдиите. Първо трябва да се установи за, поне за Европейската прокуратура следното. Трябва да знаем първо, кои страни биха могли да се заемат с това дело и след това да се прилагат съответните правила. Аз говорих с един германски прокурор и той ми каза, да, ние също с федералните съдилища обсъждаме е, именно границата между нашите правомощия, централния и федералния и е, провинциалните. Господин генерален адвокат, ако обичате вие. Благодаря, госпожо. Ако правилно разбирам въпросът, който е поставен, се отнася до признаване на е, законосъобразността на, на е, е доказателствен материал, придобит от е, друга държава членка, и вече е в това отношение какви са е, правомощите на Apple. Колкото до признаване на валидността на доказателствен материал, мисля, че различните съществуващи текстове в сегашните документи, е, е, е, регламентиращи сътрудничеството, като се добрави юриспруденцията на съда по принципния въпрос за взаимното признаване, струва ми се, че те се отнасят ако не 100%, е поне 89% до е, предлагат решение на проблема, който, се, е, който изниква. Тук нещата опират до правото, европейското право, с каквато цел е създаден съда, и който може да се произнася за компетенции, които проистичат от договорите. По, в, по отношение на предюдициални запитвания, аз не съм сигурен дали точно разбраха въпроса, но във всички случаи тук вече става дума за нова система, е, където става дума за материално-правни е, критерии, според които, на, които се, е, на които се базира прокуратурата, за да прецени коя държава членка има юрисдикция за случай или не тук да се запитаме какъв е, е реда, е, дали е, преференциалният ред, който регламента предлага, е, е уместен, подходящ. Сега може да реши, се реши, че в крайна сметка мястото, където е, ще се Е, където ще се концентрират най-големи, е, най-големия брой, е, най-многото факти, които представляват едно правонарушение, ще са в ръцете на Европейска прокуратура. Тук критериите трябва да са обективни. И тъй като става дума за финансова измама, накърняваща финансови интереси на Съюза, мисля, че съда е, Брюксел е, едва ли ще, то, ще има компетенции е, за подобни правонарушения. Сега критерия за националността на, на извършителя тук излизат, възлизат редица проблеми, защото често извършителя, те са от много националности. Вече е, даже може извършителя да бъде и от трета е, държава членка. Тук трябва да се вземат прити други критерии. Е, може да е едновременно и извършител и жертва. Тогава вече Брюксел, съдът в Брюксел ще има правомощия за това, но трябва да е, признаем, че въпроса за ЕПО е, опира глобално до въпроса за сътрудничество, но трябва да признаем също, че магистратите, които се занимават с тези дела в националните е, правосъдни системи, не са е, винаги еднакви. Е, те не стават сутрин да си кажат, тя да видим какви основни е, права са е, кърнени, е, ще накърнят днес с това или друго действие. Защото е ясно, че след като участваш в. Е, е, някакви в, в национална съдебна система, която управлява солидарност с други държави членки и се, основният мотив е, е примата на първенството на закона, дали когато опира въпроса до вътрешен контрол в ЕПО, тогава е, би трябвало е, цялост, е, нещата не опират до отделен състав, а просто е, е трябва да се отнася до е, цялостна е, функция на ЕПО. Ако националната юрисдикция ако в нея се съдържат адекватни е, гаранции, да се е, за зачитане на, на е, първенството на закона. Ще приключа като кажа само една дума за идеята да се подчини на това, дали това, което става преди започване на, на наказателно преследване, попада в полето на действие на съда. От, и, и кой го контролира? В момента ще... Добре, казваме, че вземам за решение за наказателно преследване. Кой го обнародва? кой е, го оценява, оценява обективността му, кой го прилага. В момента, в който започне изпълнението и наказателно преследване, нещата са приключили. Например, Олаф е, отхвърля, отрича или е, отхвърля е, някакво действие на Европейската прокуратура, казва би трябвало да е, се е, обединим в е, колегиума, защото ми се струва, ни се струва, че еди коя си фирма е извършила финансова измама с ДДС и трябва да се е, подлежи на наказателно преследване. Когато става дума за априорен контрол върху а, решението на ЕПО, няма а, а, разследване, тогава нещата приключват. Ако не се провежда изследване, мисля, че целият този разговор е доста обогатяващ, но не мисля, че е особено продуктивен. Е Благодаря на гостите. Сега ще помоля Аксел Фос да се присъедини към нас. Оттам ли искате да говорите, Аксел? Няма проблеми така. Ако искате, може да дойдете и при нас. Има място за вас тук. Чакаме комисар Юрова. Нейният ресор е правосъдие и равенство на половете. Да чуем Аксел. Ähm, Сега това, което можете да отнесете от моето участие е, е посоката, в която ще отиде всъщност е, директивата ПИФ, в крайна сметка, и съвместната работа, сътрудничество между отделните институции и групи, е, която се нуждае от е, ясни правила, за да бъде, да, да бъде е, конструирана ефективно, без да се вграждат прекалено много проблеми, но би трябвало да можем градивно да, да работим, но разбира се е необходима известна гъвкавост – и особено проблема с разпределението между функциите по ПИФ на ЕПО, Евроюст и националните органи, те са на различно равнище на, на правомощие. Тук трябва да се доизчистят нещата за да не се получат в градът вътрешни противоречия в системата, за да не се стигне до конфликт между правомощия, компетенции би трябвало да помислим допълнително и за бъдещето на Олаф, защото Олаф има не само такава функция, но и вътрешни ревизии, е, вътрешни одити също така. също времено. Олаф е и източник на информация и експертни е, знания за ЕПО, време пък ЕПО организационно ще получава подкрепа от е, Евроюст. По тези въпроси трябва да е, потърсим повече яснота и да по-задълбочено да помислим. Имаме известни механизми за координация, които можем да вградим в е, всичко това. И си мисля, че трябва в тази посока да търсим пътя, който ще доведе до желания резултат. Благодаря, колега Фос. Сега комисаря Вера Юрова, която е комисар за равенство между половете, правосъдие и така нататък. Благодаря ви много за това, че отделихте от времето си. Остават няколко минути от това изслушване, но винаги е много полезно да чуем какво имате да кажете и вие. Госпожо председател, дами и господа, уважаеми депутати, извинявайте за закъснението. Току-що се връщам от Лисабон и самолета закъсня заради неуредиците в Брюксел. Самолета, който излетял от Брюксел, има проблем и после пък пак закъснехме заради задръстването на въздушното пространство в Брюксел. Искам да благодаря за възможността да участвам в това изслушване. Моментът е съвсем удачен, защото сега сме на финалната права на преговорите за Европейската прокуратура, което означава, че скоро ще се поиска съгласието на парламента. Аз още са ми пресни разговорите с португалските колеги вчера и днес. Тъй като основната акцент на бе именно тази Европейска прокуратура. Постигнат е добър напредък от държавите членки, изразена е принципна подкрепа за съществена част от предложения регламент и изглежда, че са на път да приемат общ подход тази година. Разчитам на словашкото председателство да окаже силна подкрепа в това отношение. Вече водих разговори с словашкия министр, новия министр от новото правителство, министр на правосъдието. който е готов да поеме работата по това досие от холандското председателство, е, на което искам да отдам заслуженото, е, защото Холандия постигна много съществен напредък по темата. Целта ми е тези сложни, понякога тежки преговори е и все още е да има независима ефикасна Европейска прокуратура. Тя трябва да осигурява стабилна, по-силна защита на финансовите интереси на Съюза. Тя трябва да носи ев... европейски ползи за данакоплаците и за всички нас. С експертите, с е, прокурорите и, прок... и министрите винаги съм подчертавала, че Европейска прокуратура няма да замени националните прокуратури. Тя ще бъде надградена върху тях като допълнителен пласт с правомощия, които не могат да бъдат реализирани държави членки на национално равнище е лесно, защото говорим за тежки престъпления с е, трансграничен характер много често. За да се постигне целта да се създаде силна и независима Европейска прокуратура, е необходима още много работа тази година. На първо място, правомощите на Европейската прокуратура трябва да са недвусмислени. Трябва да има ясен примат на правомощията. Разпоредбите за съпъсваща анциларна компетентност трябва да са балансирани и да не изпълняват изчерпват от съдържание правомощията на прокуратурата през задната вратичка. Трябва да осигурим такъв режим, който да не е сложен и да избягва дългите паралелни разследвания. С експерти от няколко държави членки ще разгледаме правомощията, структурата и целият модел на Европейската прокуратура. Ще проучим организационните, финансови аспекти. Ще направим една проверка, за да сме сигурни, че моделът на Европейска прокуратура, който предлагаме, е напълно действащ. Предложих да проведем тази проверка в някой европейски затвор. За да си дадем сметка, че това е нещо, което засяга хора, човешки лица, които ще бъдат обвинени в престъпни деяния, да се дадем пълна сметка, че процедурата не трябва да е прекалено сложна, прекалено дълга в наш интерес е Европейската прокуратура да правораздава своевременно. На второ място, в хода с дискуси... на дискусиите с докладчика и някой от вас, бе предимтен въпрос, който искам да потвърдя днес. Моето убеждение е, че ДДС трябва да се включи в прошното поле на директивата ПИВ и включително и в промощите на Европейската прокуратура. Имаме съвсем ясна аргументация, която е потвърдена от Европейския съд и следва да я следваме. На трето място трябва да разгледаме отново подробностите на структурата. притеснявани въздействието на така наречената национална връзка между наблюдаващия европейски прокуратор и работещия европейски упълномощен прокурор върху ефикасната работа на службата. Ако принципът за национална връзка се запази, той следва поне да позволява преразпределение на дела, когато това е необходимо за работата на службата, особено с оглед на нейната натовареност. Подкрепям създаването на постоянни състави, но ме притеснява, че техните правомощи могат да бъдат намалени от въвеждането на възможността за делегиране на правомощията за вземане на решение на отделни европейски прокуратури за случаите на стоеност под 100 000 евро. Подобно делегиране на правомощия поставя под съмнение ползата от постоянни състави. То трябва да се ограничи до по-незначителни случаи, за да може на централното ниво да извършва надзорната си дейност и да провежда една истинска европейска политика на наказателно преследване. На четвърто място, процесуалните гаранции на обвиняемите трябва да бъдат подсилени. Правото на правна помощ, правото на, за представяне на доказателства и за събиране на доказател, да се иска от прокуратурата събиране на доказателства, както се предложи първоначално от комисията, трябва да бъдат върнати обратно в регламента с оглед спецификата и правомощията на Европейската прокуратура. Режимът на процесуални гаранции трябва да дава допълнителни гаранции, които да допълват правомощите на Европейската прокуратура. Правата на заподозрените лица и обвиняемите по националното право, дори и да са хармонизирани до известна степен в Европейската директива, не са достатъчни. На пето място виждам ясна връзка между ползите от Европейската прокуратура и правомощията за разследване на случай на измама с ДДС. Правният контекст е ясен, особено в контекста на решението по Тарико. Ние сега снуждам политическата воля, за да направим така, че най-малкото трансграничните случаи на измама с ДДС в определен размер да бъдат включени. Говорил съм с министри на правосъдието, в някои случаи с министри на финансите, защото те също трябва да са наясно с това, което подготвяме. Много финансови министри са убедени, че това касае, до сега касае само данъците. Не. Аз опитам да ги видя, че това касае наказателното правораздаване. С министрите и прокурорите обсъждаме предложното поле и характера на измамите с ДДС, които трябва да бъдат разследвани от Европейската прокуратура и позицията ми е съвсем ясна. Трансграничните измами с по-голям размер – при които националните органи и правомощия не могат да водят ефикасно разследване. Неща, които надхвърлят техните правомощия и възможности и капацитет. При подобни случаи министрите създават съвместни разследващи екипи. Това е решението за момента при трансграничните верижни измами и други измами с ДДС. И те са съгласни с мен, когато им казвам, че тези съвместни разследващи екипи се създават за всеки отделен случай. Но ако имаме Европейска прокуратура, ще имаме един европейски силен екип, който ще разследва тези измами, тези деяния. Той ще има институционална памет и приемственост. И това дава особена сила на Европейска прокуратура. Аз съм убедена, че това ще е много по-добре. А в крайна сметка и по-ефтино, и със сигурност по-ефикасно за борба срещу тези трансгранични ДДС измами. И така, дами и господа, призовавам за подкрепа от целия политически спектър по това досие. Както казах, то е доста сложно и се нуждаем от подкрепата на всички политически сили. То в няколко отношения, правосъдие, финанси. Силно се надявам, че ще постигне предък по регламента за Евроюз, за да подобрим и актуализираме неговата дейност. Време да се задействаме по Евроюст. Преговорите по досието за Европейска прокуратура стигнаха до етап – при който много поясни са взаимоотношенията между Евроюз и Европейската прокуратура. Ще се опитаме да постигнем споразумение по регламента до края на годината. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за нейния принос, за нейното ценно изказване. Благодаря ви и за сътрудничеството. Благодаря не само на вас, но и на нашите гост-експерти. Така стигнахме до края на изслушването. Благодаря на всички за това, че участваха. Аз съм един от докладчиците по Европейската прокуратура, заедно с Аксел Фос. Искам да кажа, че никак не ни е лесно Искаме обаче да изпълним онова, което се очаква от нас, за да имаме наистина едно добро съдебно сътрудничество. Искаме да има една силна европейска прокуратура, която да има достатъчно правомощи. Искаме европейското правосъдие да стане още по-силно, да има правни основания за това, да бъде подплатено то с достатъчно ресурси. Знаете, че когато има трудности, ние се опитваме винаги да ги преодолеем. Всички заставаме заедно. Естествено, ще разчитам на вашата помощ и за бъдеще. Благодаря на нашите експерти. Те позволиха да научим доста повече, отколкото знаехме по, по тази тема до сега. Благодаря на всички още веднъж и ви желая приятна вечер.